огромна работа по развитие на идеите за енергия от възобновяеми източници. Парламентът е за минимум 35% дял. Освен това, комисията реши да вземе решение по отношение на енергийната ефективност. Това решение бе прието от парламента. Има обвързващи цели от 35% подобрение на енергийната ефективност. Има и национални цели. По отношение на характеристиките на сградите и тяхното подобрение е, и декарбонизацията, на, на е, запаса от жилища. По, по отношение на тази тема вчера бе прият доклад в комисията ИТРЕ. И така жилищата трябва да се ремонтират, реновират, трябва да има една по-добра е, по-добра система за снабдяване с електроенергия. Всичко това трябва да се а, е, структурира по-ефективно. И така, започваме с изслушването, докато пристигне нашия председател. Ще започнем с експертите, след което ще имаме възможност за въпроси и отговори. Презенте... Презентациите ще бъдат публикувани на нашата страница заедно с доклада. Надявам се, че много хора ще следят какво ще се каже тук, а не само тези, които присъстват. Е, експертите ще имат 8 минути на разположение. Ще ги помоля да спазват времето за изказване. И като първи оратор – това е господин Илен. Той ще говори за добрите практики в държавите членки за постигане на целите, свързани с енергийната ефективност и възобновяемите горива. Господин Илен е директор в центъра в БОН по възобновяемите източници. Той е освен това съветник в областта на енергетиката, цените, иновациите. И преди да се присъедини към агенцията Ирена, господин Гилен е работил и има голям опит в областта. Имате думата, господин Гилен. Благодаря. За мен е голямо удоволствие да бъда тук е, сред вас днес. Ще направя един кратък обзор, който ще бъде полезен, надявам се, и за другите колеги при техните презентации. Много е важно да имаме синергии между възобновяемите източници и енергийната ефективност в сектора на туризма, в сектора на транспорта. Възобновяемите източници и електрификацията с възобновяеми източници може да повиши ефективността на цялата система. В същото време по, по, по част от възобновяемите източници. Това е нещо, което всичко си, всички си пожелаваме. Нашите цели са намаляване на парниковите газове, декарбонизацията. Това ще позволи да постигнем целите си в тази област. Електромобилността. Тук имам предвид използването на вятърната и соларната енергия. Те могат да играят ключова роля в постигането на целта, свързана с енергиите. Имаме цел от 23-24% възобновяеми източници в бъдещия енергиен микс. Подобряването на инфраструктурата е важно. Например, специално инфраструктурата за зареждане на електрокари, на електроколи. Освен това, е, трябва да се ремонтират сградите, да се реновират сградите, така че те да станат по-екосъобразни. Системите за отопление е мълкат и трябва да се осъвременят и модернизират. Всичко това са неща, които са залегнали вече в нашите политики. В глобален план имаме един Имаме цело 19% намаление на емисиите до 2050 година. Виждате графиката на този слайд. частта от възобновяемите източници трябва да се увеличи с около 65% от първичния енергиен, е, от първичните енергийни доставки. В момента имаме около 15%. Това значи, че трябва да имаме ръст на година 2,5%. В момента ръстът е 0,80%. По отношение на енергийната ефективност, трябва да имаме подобрение до около 6%. Това означава в глобален план 1,8%. Така че и в тази а, област има много какво да се направи. Както казах и вчера, а както и казах, вчера започна едно проучване за възможностите на възобновяемите източници в Европа. Нашите заключения до момента са, че позицията на парламента е съвсем правилна. Той препоръчва 34% на възобновяемите източници. Сега тези 34% как да бъдат постигнати те? Могат да бъдат постигнати чрез спестяване на разходи, чрез а, а, умерено спестяване и допълнителни разходи. Това са трите възможности, които ние предлагаме. Виждате ги на слайда. Ние преценихме и европейския потенциал по отношение на подобряването на енергийната ефективност с 30%. Това се го обсъжда в момента. Има и други проучвания, които казват, че има още по-голям процент на енергийно подобряване до 35%. <clears throat> Тук са включени 34% <clears throat> възобновяеми източници ако заложим на 35% изходна цел, ще имаме 37% възобновяеми източници. Освен това направихме анализ на големите економии, економики, извинявайте. Е, погледнахме и анализирахме економиката на Германия – е, виждаме тук много положителни примери за синергии. Колкото по-висока е ефективността, толкова по-висока е и дела на възобновяемите източници, които могат да бъдат постигнати като цел. И така ефективността повишава дела на възобновяемите източници, а те подобряват енергийната ефективност. Това се показва тук на този слайд. Два, около една четвърт от енергийната ефективност и потенциала, свързан с него, е всъщност зависим от използването на електрификацията на транспортния сектор и използването на възобновяеми източници. И така, възможностите са от една страна използване на повече възобновяеми източници, защото е, те предоставят до голяма степен 100% на ефективност. Тук имам предвид електрическите коли, например. Тоест имаме един много добър коефициент на полезно действие. Това е вярно за соларната енергия, водната енергия, вятърната енергия. Е, сега малко по-различно е положението при биоенергията. био, генерирана чрез биомаса. И така това беше за момента една кратка, едно кратко въведение е в материята. А, колегите смятам, че ще осветлят допълнителни аспекти на темата. Благодаря, казва председателят. А сега госпожа Кристиане Егер, вторият ни оратор. Тя ще говори за реперите при е, стратегиите за енергийна ефективност в държавите членки. Госпожа Егер е заместник-председател на Съюза за спестяване на енергия в Горна Австрия. Тя се занимава и работи много в областта на енергийната ефективност. Тя е, госпожа Егер е заместник-председател на Конфедерацията на агенциите по околна среда и използването на възобновяеми източници. Госпожо Екер, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Здравейте на всички. Информацията, която ще предоставя от един голям европейски проект, но на първо място искам а, да представя един екран само за моя собствения регион, защото а, нашето енергийно решение е много добро съчетание между а, на енергийната ефективност и възобновяемите източници. Това е напредъкът, който виждаме в. А, прехода към различни видове енергетика в а, Горна Австрия. А, виждате в горната графика възобновяемите източници са една трета от а, източниците на енергетика. Ние сме много индустриализиран регион, 61% от възобновяеми изтъжници е за отопление, 75% е електроенергия, голяма част е биогазове, не това, което обичайно може да очаквате. И втората графика показва намалението на парникови газове, което сме постигнали в последните 10 години. Между 2005 и 2015 сме намалили емисиите с 43%. И това се дължи на много сериозна комбинация между енергийна ефективност и използване на възобновяеми източници, защото единствено тогава е а, економически изгодно да се ползват възобновяеми източници, ако се комбинира с енергийна ефективност ефективност. Ако мислим за декарбонизация, нисък въглерод в крайна степен, то тогава се нарежда логиката. Но ако говорим за 100% и така нататък, то комбинацията между енергийна ефективност и възобновяеми източници става особено видимо смислена. Анализа на политиката, енергийната ефективност, проекта за наблюдение на енергийна ефективност, спонсориран от Европейския съюз. Наблюдаваме 28-те държави членки. Много голяма част са експертните изследвания. Ние интервюирахме 1100 експерти за това как те виждат реалния напредък в своите държави в последните години. Тоест не става въпрос за метаанализ, който а, с, а, сравнява държавите, а това, което ни казват хората на място, които действат в тази област, а, какво виждат те. Само една картина тук ще покажа. Тук сме наредили държавите по показателите за напредък. Няма да коментирам индивидуално. Синьо е 2015, зелено е 2012. Какво е впечатляващо? Това са тези а, тенденции нагоре и надолу в енергийната политика. Много лесно могат да се по- обяснят а, във всяка една държава а, промяна на политиката, ново правителство и така нататък, но са притеснителни според мен тези тенденции нагоре и надолу. Така че се приближихме малко да видим какви са причините и научихме, че наистина има държави, в които действително има политически ам, промени, социални демократи печелят или консервативни партии и така нататък, но малко ли много се запазва амбицията на политиката. Та причината тук е, че те намират един задоволителен отговор за това, защо има смисъл всичко това. А не правим това, защото Брюксел ни каза. Така че всеки, а, който е бил в тези интервюта, е чул това изречение. Трябва да го направим, защото Брюксел иска. Това а, като а, феномен го наричаме положителен наратив. И положителният наратив е много различен в различните държави. В някои става въпрос за сигурност, независимост, иновация, социални въпроси, конкурентоспособност, промени на климата и така нататък. Та положителният наратив стъпва на силни цифри, стабилни данни и ние като експерти и политици трябва много по-сериозно да работим по тези наративи. Следващото послание от експертите. Направихме класация на политиките по енергийна ефективност спрямо тяхната ефективност. И зададохме въпроса, работи ли този инструмент във вашата държава? Впечатляващото тук е, че има някои инструменти, които е, малко или много работят във всички държави членки. Това са енерги... изискванията за енергийна ефективност за нови сгради, за възобновени сгради а, е, изискванията за етикетиране и сертификация на сградите. Това са силни европейски регулаторни дългосрочни политики и всички други имаме тези тенденции за нагоре и надолу, за които говорих, А, но тези политики които са най-ефективни, всъщност идват от европейските директиви. Те се считат за най-смислени. Така, прескачам този екран. Не, връщам се. Един елемент, който също се появи е, че трябва повече бизнес в енергийната ефективност. Нищо ново, но а, все пак ние отидахме отново едно ниво по-надолу и задавахме въпроса защо в някои държави има такава степен на ефективност, други не. Всъщност установихме, че когато в една държава има економическа рамка, която да позволява особено на малките и средни предприятия да направят енергийната ефективност основна цел на своята дейност, а не някаква странична, странично а, последствие, то те фактически преследват тези, този, вид потенциал и това става тематична цел. И така в някои държави е член 7 от директивата води до този ефект, в много други не се постига това. И така хората, когато търсят този потенциал, всъщност се отварят вратите и към други продукти и услуги. И накрая, едно, една констатация от собствения ми регион. Ето как подхождаме ние към а, устойчивата енергийна политика. Не виждате заглави, заглавието, но то а, всъщност е моркови, тояга и дейрета. Тоест информация, а, осведомяване, а, защото промените не започват в нашия Портфел, портфейл. Трябват ни пари, но те са на по-късен етап. Всичко започва в главата ни. Така че ни трябват политики, които а, да действат на това дълбочино ниво. Ние проведохме изключително голям брой а, срещи, лице в лице. Защо е важно всичко това? Има много допълнителни ползи. В заключение, какво искат експертите? Искат амбициозни цели, пакет с политики и това, което е по-важно от а, типа политика е надежността и, и добри наративи с това да направим Европа лидер в областта на устойчивата енергетика. Благодаря ви много за направената презентация. Разбира се, по-късно ще обсъдим. Сега искам да представя третия ни оратор, господин Джеймс Дринквотър, вече виждам, че той си пие водата, както е и второто му име. Сигурно е субективен спрямо водната енергетика. Той ще ни обясни как националните и регионални стратегии могат да бъдат ефективно средство за модернизиране на съществуващите, съществуващи Европейски сграден фонд. Той е консултант и координатор в глобални европейски политически процеси в областта на устойчивите сгради. Той а, съвместно води с а, Европейската регионална мрежа Хоризонт 2020, проекта там Build Upon, един а, много а, широк проект с повече от 2000 ключови заинтересовани страни а, сред 13 европейски държави за осъществяване на амбициозни национални стратегии. Също така е и от проекта, е, работи в проекта ЕЕ е карта, където се а, а, основяват всички проекти в областта на енергийната ефективност в България. Имате думата. Благодаря. Както казахте, моята организация се занимава през последните пет години с координацията на този огромен проект. Това са големи е, стратегии, големи проекти в много от държавите членки, в много от големите градове ние проведохме конференции и имаме проекти. Ще споделя опита си от тази дейност. Истината е, че е, стратегиите за възобновяеми източници играят огромна роля вече в живота на хората. Най-голямата пропулка от този процес е, че не може да вървим по права линия. Иновацията и предизвикателствата пред иновациите непрекъснато се променят и хората забравят това, когато правят стратегии. Е, аз го виждам непрекъснато. Е, разликата е като да се хвърли камък и да се хвърли птица, която литва. Когато и хвърляме един камък, имаме един план и вървим право напред към нашата цел. Но когато имаме един истински жив организъм, като една е, птица, например, няма точно план как птицата ще литне и на къде ще отиде. Това е полуката. Така че ние не трябва да се опитваме да хвърляме птицата и да очакваме тя да литне право напред. Това е първото. На второ място, много е важно да се отнасяме, да питаме хората какво смятат, когато предприемаме някакви проекти. Ние започнахме да изграждаме платформи във всяка държава членка, където работим. Ние е, говорим за измерване. Измерваме качеството на сътрудничеството между различните заинтересовани страни и групи. И на базата на моя опит мога да кажа, че енергийната ефективност и възобновяемите източници не винаги са на едно и също мнение, когато става дума за създаването на тези стратегии. А, ние се съсредоточаваме не само върху а, сградния фонд, но също така и върху общата картина на градоустройството. Това е много важно за успеха Важно е, за да може да се обединят всички заинтересовани страни. Трябва един структуриран процес за тази цел, който да осигурява високото качество на решенията. И така ние работим с банки, с университети, с експерти, с комунални служби и така се опитваме да създадем една паневропейска ипотечна схема. До момента няма достатъчна интеграция за тази цел. На второ място, в стратегиите трябва да преминем от инициативи към това, което ние наричаме координирани действия. Ето, например, ако имаме 100 човека, които не трябва да е, координират действията си и не трябва да докладват, имаме една определена, не, е определено доста незадоволителна ситуация. Но когато се премахнат бариерите, и започнат да се използват възобновяемите източници, когато финанси, е, регула, регулаторна рамка, всичко това бива координирано, резултатите са много по- добри. Така че за нас беше много трудно да идентифицираме добри практики, които са основани на резултатите. Имаме много голям ресурс, но той не беше координиран. Е, хората не комуникираха помежду си в началото. Ефект видяхме, че е много добре да има кампании, които заострят вниманието на всички заинтересовани страни към целите на проектите. Хората започнаха да работят в кластери, те започнаха да измерват своя колективен напредък. И така, е, както птицата лети, така всеки кластър започна да има свой собствен живот и посока но измерването на напредъка беше много важно, за да виждаме какви пулки да си извадим. Ще ви дам следния пример. Ето, например, една местна инженерна компания. Целта е да намали енергийните емисии. Има един екип, но този екип трябва да работи с човешките ресурси, с а, банка, с а, други звена, т.е. цялата работа трябва да е много добре координирана. Още нещо за енергоефективните ипотеки. Много е важно за всеки актив да имаме план за нулево емисионно ниво на сградите. Инвеститорите искат техните инвестиции в ипотечните посредници да са устойчиви. Имаме профили, които се оказаха много важни инструменти за измерване на риска и на устойчивостта, така че инвеститорите да започнат да дават средства за ремонтиране и под... на сградите и подобряване на техните енергоефективни характеристики. И на последно място хората – трябва да комбинираме технологиите с ефективните, с целите за ефективност. Ние говорим за 90% като цел. Ние не може да основаваме нашите планове на разходите за енергия. За енергия разходите за хората са около 90% от общия обем на разходите. За това ние говорим за резултатите постигани при ремонта на сградите и резултатите при координирането на хората. Хората на микроравнище са ключов елемент трябва да се инвестира в инструменти, които правят много ясна връзка между економическите резултати и човешките ресурси. Т.е. да има висока продуктивност на в човешкия екип, да няма отсъствие, да има висока мотивация. И така, аз започнах с тази метафора за птицата и искам да завърша с един подобен образ, мисля, че може да се водят птиците да летат в една посока. Благодаря, господин Дринквотер. Вашата метафора беше чудесна. Аз си спомних за нещо, което ми бе казано, когато работех за една голяма компания. Те казваха, «Е, харесват ни дивите патици, когато те те летят, защото те представляват една летяща информация. А сега на следващо място ще представя следващия оратор. Това е Петър Лутърс. Той се занимава с възобновяемите енергийни източници в а, сградния фонд. Той е директор на оценката и развитието на Института за строително изследвания в Белгия. Той се занимава с качествените подобрения в строителния сектор с особен акцент върху ролята на регулативната база, техническите подобрения и оценката на системата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще започна с три теми заключения и след това ще се опитам да ги обясня. Смятам, че отговарящите за политиката свързана с осъществяването на процеса, трябва да обърнат специално внимание на улесняването на правилната оценка на иновативните сгради и технологиите за проверка, свързани с тези подходи. Според мен, изграждането и строителството 4.0 с BMI може много да допринесе за по-добро, по-добър граждански фонд. Какво стои пред нас? В цялостния контекст. Много подобни предизвикателства съществуват. Ясно е, че трябва да има доверие в сертификатите за енергийна ефективност. Трябва наистина да им вярваме. И трябва да се намали екологичното въздействие на съществуващия здравен фонд а, драстично до 2050. Технологията. Виждаме, че всички материали трябва да са свързани с а, възобновяемите източници. Ясен е напредъка с цифровото моделиране на строителството и в предишните презентации също видяхме, че възобновяемите източници ще покриват все повече и по-голям дял до 2050 година. На първо място материалите и системите. Понякога са съвсем малки, понякога много сериозни промените, да речем вакуумната изолация и вакуумното покритие на прозорците. Имаме други видове технологии в областта на отоплението и охлаждането и страхотни и нови интелигентни технологии. Всичко това а, може да допринесе, допринесе за търсенето, много възможности има за по-добро търсене и по-добра проверка и това в крайна сметка ще бъде много важно за нашите а, граждани. И какви са всъщност предизвикателствата за гражданите и за политиците? Всички тези иновативни технологии трябва правилно да се отчетат в подобни национални методи за изчисление. Ако не, ще е жалко за иновацията, защото хората няма да ги използват. И напоследък приключи един европейски проект, който се наричаше Qualicheck. И там се показва, че наистина интеграцията на иновативните технологии се нуждае от по-нататъчни подобрения. Така че ако нямате възможността лесно да приемете иновацията, вие всъщност я блокирате. Второто ми заключение беше за строителството 4.0. Знам, че вероятно знаете какво се случва. Дроновете, визуалните е, възможности и също така моделирането на строителната информация, всички дейности, които могат да се е, обхванат от тази мрежа. Много важен инструмент във връзка с осъществяването на енергийната политика и има някои предизвикателства в настоящия подход. Ясно е, че е, по-добрата оценка на ефективността е свързана с по-голяма сложност, е, много данни, за които трябва да направим оценката Виждате, това транспониране е понякога бариера за иновациите. Също така, някои въпроси трудно се решават. Свръхотоплението все по-голям по предизвикателство, макар да има толкова напреднали методи на изчисление. Всъщност това, което се реализира на практика надговаря на целите и това води до проблеми с доверието. Понякога държавите имат национални методи, малко по-различни са държавите от една до друга и за това има и различни методи, но ако разгледаме Google Maps и други такива технологии, те са навсякъде в Европа различни и еднакви, т.е. е трудно да има един и същи подход. Всъщност в известна степен е възможно, но има ограничения. Възобновяемите източници оценява се на ниво сграда, а не на а, регион, което предизвикателство с различните а, национални методи. Според мен, възможността при моделирането на бизнес информация и а, строителството 4.0 предоставя голям потенциал, но и много предизвикателства. Съвсем накратко ви представям тук анализа, но има много подробности, които може да ползвате. Всички действащи страни искат да отговарят сградите на БИМ и Колкото повече инновации, толкова повече възможности на европейско равнище и всичко това става част от общия процес на дизайн. Един проект има на европейско равнище и бим би допринасял за по-доброто качество на работата. И в цялата тази дискусия смятам, че можете да а, копирате а, и едни други анализи. Там би, би могъл да бъде много важен момент. За регулаторните органи това е много важен момент. Така че максимално да се възприеме, например, методология като моделирането. Дългосрочният аспект явно е, че са много важни възобновяемите източници – с оглед на дългосрочните предизвикателства за 2050 година, всички тези сгради в Брюксел, например, трябва много по-добре да се изолират, трябва да са енергийно ефективни системите за отопление, но за 2300 да речем, трябва да има а, кондензиращ бойлер днес, но след 20 години ще трябва да го смените и би следвало да се направи по един много ясен и прост начин. Така че е хубаво днес да подготвим гражданите, нашите политики за тези дългосрочни цели, тъй като потенциал на тези нови технологии е много сериозен. Другата област, в която смятам, че е ясно, че трябва да действаме, е да бъде сградния фонд по-ефективен енергийно, по-изолиран по-добре изолиран, но как не е чак толкова ясно. Белгия и Нидерландия имат много а, такива а, стени, които лесно могат да се изолират, но дали това ще е в, а, задължително, а, ако да речем цялостно сградата е добре изолирана. А, подовете, дали трябва да се изолират задължително това е добра идея по принцип, но дали трябва да го налагаме като задължение. Това бяха моите заключения и доводите към тях. Благодаря много. Благодаря господин Волтер. Сняването на самопотребление на електричество. В момента господин Вегас е директор на екстремичните термични мотори. също така е председател на Испанската професионална асоциация в отоплението и охлаждането. Um, uh, да, благодаря. Ще говоря на испански. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, es un placer. Благодаря много за вашата покана. Истинско удоволствие да съм сред вас тази сутрин за да ви изложа нашия опит. Става дума за европейски проект между няколко държави, обменяхме информация относно въвеждането на фотоволтаичните панели различни региони. Ние обхващаме 100% от потреблението, 68% слънчеви батерии, останалите от водоисточници. Достигнали сме един етап на зрялост по отношение на собственото потребление и фотоволтичните панели. Преди да премина конкретно към презентацията, ще ви изложа няколко числа, които сигурно са ви известни, е, но е, за да подчертая значението на слънчевите панели в строителството. През последните години разходите намаляха с 85% и е, монтирането на фотоволтаични панели значително се увеличи. Това са надежни системи, които не изискват някаква специална поддръжка гарантират голяма ефективност а, и загубите на енергия са максимум 3% при фотоволтаичните панели. А, монтирането на такива устройства няма въздействие върху околната среда, така че няма такива аспекти, които трябва да бъдат третирани в случая. През последните години сградите имат значителен потенциал за свиване на емисиите. тази енергия при собственото потребление може да доведе до 40% намаление на тези емисии. Това е най- известната е най-известният източник за собствено потребление, но има някои затруднения, именно потребителите не са добре запознати с тази технология, има и е, известен направен вакуум, който поставя известни бариери е, за използването на този източник. Виждате процента на фотоволтаични панели в Европа, колко е нисък, освен Италия и Гърция. 5% в Гърция и почти 8% в, Италия. А Италия. За Великобритания виждаме, че два пъти повече от данните за Испания въпреки че там слънцегреенето е много по-низко. Но в Испания има автономни области със съответното специфично законодателство, областта от която аз идвам. А, също а, е такава ситуацията и броя на инсталациите а, напоследък се увеличи. 87 изолирани инсталации с акумулаторни батерии. На тази карта да се намалият разходите му на е, потребление на електричество и на третия метод е да му се заплате е, забелязва се увеличаване на фотоволтаичните системи, а в жълто е, от такива източници и други специфични мерки. Националното законодателство в крайна сметка а, е, а, посочено това тук, но потреблението е различно в отделните държави. Осигури пренос на тази енергия. Различните примери, които сме изложили, ни позволяват да излечем различни лират такива панели. Тук на този слайд са показани кооперации в Германия. Всички тези примери позволиха да излечем съответните заключения. Що се отнася до и на бъде, пазара на бъдещето потребителите ще бъдат и ключови субекти предвид тези елементи. Да, трябва да има устойчиви политики, но какви са гаранциите, че в различните да се разрешат тези практики във всички държави по отношение на собственото потребление? Табилно дори и да трябва да се изчакат няколко а, години, а основната използването а, на интелигентни а, електромери също играят чения. Предлагаме и инструмент за финансиране чрез гаранционни фондове на Европейския съюз – при, е, от енергийна гледна точка и за околната среда, нека да не губим време. Благодаря ви. Much, for... Благодаря при изказванията си. Томас? Благодаря. Благодаря за вашите висококачествени презентации. Искам да се спра на ремонта, реновациите. нулеви емисии при нови сгради, това е нещо ясно, но предизвикателството се съществува е, хората за хай-тек и лоу-тек. Повечето от малките строителни предприятия работят с по-малко 10 човека и това е много лошо. Трябва да се може да има тази връзка между БИМС и, и паспорта за реновации. Ако може да имаме 3D реновация за седмица, а не за месеци, т.е. въпросът ми е какво може да направим, за да се ускори реновацията. Освен това, какво може долара за барел е в момента е, цената на нефта, на петрола? Между финансирането на реновирането на, на сградите и то чрез енергия, е, енергийна ефективност, това са целите за държавите членки. Аз ли слушахте? Трябва да се декарбонизират. <clears throat> И освен това, при продажбите и маркетинга се Хората разбират, че трябва да се декарбонизира във всички възможни аспекти економиката. На европейско равнище и на, държа... на равнище държави членки трябва да се да създадат стимули за декарбонизация. Тих прегледах сградния фонд и при новите сгради ме шокира следното. Във всяка нова къща имаме пет, имаме нефтен бойлер. Поне за новите сгради употреблението. Мисля, че повечето потребители не знаят за този потенциал на самопотреблението на енергия. Те не знаят какво могат и трябва да направят. Така че тук има огромен потенциал, но ние всъщност не разпространяваме посла, които не искат да има предвижване към, в посока възобновяема енергия. Въпросът ми е как може да. Тоест, дали да имаме национални или европейски цели? Растеж в тези страни. Една държава, която се деиндустриализира, много бързо и залага под, като въпроса на господин Турмес. Има една голяма птица във вашия кафе, с това е правителството. Сградният фонд е собственост на правителството. Въпросът ми е как публичния сектор и частния сектор, как се справят те по отношение на ремонтирането и реновацията? Сега за сградния фонд. Това беше въпрос към господин Волтерс, а господин Вегас. Вие казахте, че някои държави се справят много добре, за разлика от други. И сега, ако няма други въпроси, нека да дадем думата на нашите експерти да отговорят. Uh, uh, you... Благодаря вие ме попитахте за европейските и е, националните цели. Аз ще говоря естествено в този контекст за възобновяемите източници. За 2020 година ние имаме европейски национални цели. Жалко обаче, че нямаме такива цели за 2030 година. Основната причина за това е, че нямаме достатъчна сигурност за инвеститорите. Но естествено ще има процес, който ще осигури постигането на целта, каквато и да е тя. И ще постанови съответните национални приноси към постигането на, це, на целите. Това не е идеалното състояние, но надяваме се да имаме в бъдеще повече яснота. На следващо място говорим за възобновяеми източници и енергийна ефективност, но тук се намесват и парниковите газови емисиите. Рамката тук е малко по-ясна, по-твърда. -по политиката за климата и политиката за възобновяемите източници, е това са свързани елементи. Билизира цялата тематика и това е много важно. Благодаря. Аз ще започна с Клод. Също това е, което каза господина. Да, цените на, на твърдите горива са удар по сектора на възобновяемата енергия. А наистина, защо има нефтени бойлери и газови бойлери в новите сгради? Регулаторният риск е прекалено голям но трябва той да бъде поет. Но ако в новите, в новата регулаторна рамка няма някакви стимули, няма окоръжаване към държавите членки, поне да забра, забранят е, газови бойлери в новите сгради. Това би било много жалко. Това би дало амбициозни цели за правителствата. Декарбонизираща промишленост. Да, това е хита днес. Има големи инициативи в моята страна, например. Ние подкрепяме хората, които подема тази инициатива, ние показваме, че декарбонизацията поощрява развитието на економиката. И това е едно от е, посланията, които трябва да, да разпространим. Аз е, харесвам да имаме бизнес план, това по отношение на целите. Ето защо смятам, че трябва да имаме регионални, локални, национални, европейски цели. Хората по принцип е, обичат да се сравняват, така че измерването на напредъка е важен. Е, благодаря ви за добрите думи за моята класация е, на държавите членки. Важно е да се види напредъка на всяка страна и хората да видят какво се случва в тяхната страна. Това са относителни е, цифри, които аз представих. Те не са представителни за е, енергийната ефективност, но въпросът е дали е имало нови програми за подобряване на живота на хората по отношение на енергийната ефективност. Но Естествено, е, проблема тук е да се оцени правилно цялата тежест, но естествено е, проблема тук е да се оцени правилно а, цялата тежест, че те трябва да поемат ключова роля. Има гласове, които казват, че не трябва само да се реновираме всяка сграда, притежавана от правителството, но инициативи тук е, че строителният сектор трябва да инвестира в подобряване на уменията. Има такива инициативи. При методите си на строителство смятам, че там има много предизвикателства, но реновации, сектора разбира предизвикателствата и аз очаквам, че в бъдеще ще има подобрения. И на трето място е, нуля. голяма разлика. Трябва тогава предизвикателството беше да се намалят разходите за отопление, но подход но не знае, може би има разлики между държавите членки. Във всички случаи аз предлагам един проблема. Ja, äh, Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mal rausgerannt bin, ich musste abschließen. с възобновяемите източници и когато погледна Германия с новата коалиция, е, тя загърбва климатичните цели. Аргументът е, ще останат, ще останат въглишните централи, промените са трудни. Не трябва ли Европейския съюз да издигне по-обвързващи изисквания? Отколкото до момента ние критикуваме тази позиция на Европейския съюз, че не е достатъчно амбициозен. Освен това, казахте, че още е положението в страни, които и сега се борят с енергийната бедност и други видове бедности. Какво ще стане с тези страни? Съществуват много следващо място. Естествено, трябва да създадем инфраструктура. Е, днес излиза едно решение за дизел в Германия. Как виждате вие всички тези въпроси, господин Тормес? Още нещо искам да попитам. Вчера се срещнах въз, с представители от един регион във Франция, по долината на Луара. Каква е връзката между тези национални европейски програми, които целят по-добри нива на а, уменията или пък става въпрос за много локализирани нужди на строителството. Тоест, че трябва да свържем всичко това на ниво европейски бюджет, така че да се работи на местно равнище, да се подобрят уменията. Какво смятате по този въпрос? Втория въпрос. Има лоби, за което никой не говори. Това е лобито на всъщност по-високите нива на найемите и жилищното настание. Това е лоби. Как да му се противопоставим? Какъв е вашия опит? Аз смятам, че трябва да престанем да бъдем наивни. Когато става въпрос за политиката на към тези от нашите гости, които се считат най- а, е, способни да отговорят на тези въпроси. Не мисля, че всички трябва да се изредят, е, но не мога да реша кой най-добре може да отговори. Ще коментирам е, и двата въпроса на немски. Сега, държавите... Не, не, ще мине на английски. Дали държавите членки блокират някакви неща, които на европейско равнище са желателни, които други държави членки искат. Това не е нещо ново, всъщност. Според моя опит, всичко опира до това дали, дали има добавена стойност за Европа. В нашия сектор, включително и себе си тук включвам, все говорим за защита на климата. А, а, много хора просто не чуват тези доводи. Но ако вие говорите за доводи, които говорят на, на тези хора. Конкурентоспособност и така нататък. В моя регион има ново правителство и а, всичко, което говорим е за индустриалната конкурентоспособност. Всичко е свързано с това и ние сменихме своя наратив, защото по този начин а, намерихме аргументи, които хората, които имат власт, харесват. Всъщност до това опира аз съм, а, приемам това, защото работят нещата. Това, което работи за държавите членки, а, ще а, проработи за всеки, който а, е, има някаква неохота а, по същия начин и собствениците на сгради. А, когато става въпрос за нещо, а, да речем, не съм съвсем запозната, но може би и увеличаване на стоеността на ам, имотите и така. И наистина, а, дори не е регионална, а, не е регионален строителния сектор, той е много, много местен. А, при нас проблемите са сериозни, но не и нерешими. Опират нещата до това дали клиентите достатъчно силно искат. Да речем, напълно блокираха през 90-те новите а, средства, иновативните за а, отопление. Но успяхме всъщност да мобилизираме достатъчно много потребители. Накрая те трябваше да го направят, а, дали това им харесва или не. Така че това трябва да направим и в този сектор. А, достатъчен натиск от европейско и национално равнище и от друга страна а, търсенето от страна на потребителите. Господин Валтърс. Да, наистина местен е сектор а, на строителството местен, но все пак преди 5-6 години всички държави членки участваха в един проект, така че се случва в Люксембург. В същото време имаме редица европейски проекти в тази област, които се ползват от различните държави, така че в крайна сметка смятам, че на национално равнище е важно, но има и ясна роля на Европа в това отношение. Във връзка с въпроса за държавите, има липси по отношение на знанията. Разбира се, разходите за възобновяеми източници много драстично паднаха в последните години, но като че ли не всички са наясно с този са много скъпи, но те имат изключително висок макроекономически ефект, допринасят положително за редица важни постижение и това трябва да стане по-видимо. На ниво европейска политика би било добре да има сградния сектор. Често говорим за енергийно ефективност и възобновяваме източници, но защо не говорим повече за по-доброто ниво на комфорт на хората, които живеят в тези сгради? и наканим представители на това лоби и да видим те как ще реагират. Така че благодаря ви за тези чудесни презентации. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Уважаеми дами и господа, приятели, нека да започнем веднага, да не губим време. Темата е много добре позната. Добро утро на всички! Съжалявам, че не участвах в нашето изслушване от преди няколко минути, но много сме заети, на много места трябва да сме и за мен беше трудно. Започваме съвсем скоро новата тристранна среща по възобновяемите източници. Вчера започнахме с е, административното управление на Европейския съюз. Смятам, че беше успех началото заедно с комисията ЕНВИ. Така че сме в средата на една голяма борба за нашия пакет за зелена енергия. Много ви благодаря на всички, които участваха в нашата дискусия. Преди час. Много важна тема. Работен семинар за енергийната ефективност, възобновяемите източници и вчера, както си спомняте, имахме изслушване за вътрешния пазар на природен газ, изменение на директивата. И днес продължаваме нашата дискусия. Общи правила за вътрешния пазар на природен газ. Нека кажа като начало. Не мисля, че трябва да ви информирам по някакви технически въпрос, въпроси. 152 изменения. Много кратка директивата, три страници, вероятно най- кратката директива по време на нашия мандат не е сложна. Пред нас е. Европейската комисия предлага да се измени настоящата директива в съответствие с призивите, многобройните призиви на Европейския парламент, защото ние очаквахме нещо такова и така. Предложеното при разглеждане има ограничено приложно поле и е от технически характер, тъй като голяма част от нея вече широко се прилага. Все пак обаче това предложение трябва да запълни една регулаторна липса, която проистича от разнопосочните тълкования на настоящото законодателство и избирателния подход на някой от държавите членки при приложението на третия енергиен пазар, което нас ни притеснява. Става въпрос за газопроводите в Европейския съюз. Всъщност, както вече беше казано и на вчерашното изслушване, поне 9 години закъсня, сме закъсняли, както беше споменато и от някой от вас. Но, макар, че винаги е по-добре по-рано, отколкото по-късно, също е по-добре закъснели, отколкото никога. Така че нека да разрешим този въпрос и да осъществим нужните промени, без да се бавим повече. Колкото може по-скоро. Това е един от най-важните въпроси, поне от моя гледна точка. В проекта от доклада съм добавим а, няколко елемента към предложението на комисията, които счетах за нямаше кой знае колко изменения Това ще ни помогне много лесно да подготвим компромисните предложения за изменение по моя доклад и нека добавя, че ще ги подготвим следващата седмица. Дискусии след съответната дискусия, която правим днес. И така, кратък документ от технически характер трябва в рамките на седмицата да можем да подготвим измененията и да гласувам 21 март. Всичко вътрешен пазар. И това, което е притеснително от моя гледна точка. Позицията на съвета, защото ни трябва, много ни трябва позицията кратко. Ам предложение като текст И е, много е важен, е, важно предложението на съвета. Това очакваме от българското председателство да бъде готово за Европейски парламент. Така че, докато говорим за компромисните изменения, ще взема предвид първо всичките ни предишни дискусии в ИТРЕ, включително с тази. Също така резултатите от консултациите с заинтересованка в комисията ни. Уважаеми членове, за, ма, за мен са най-важни вашите изменения. Така че искам да чуя кои от тях и защо са толкова важни за подобряването и укрепването на моя. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка, искам да подчертая още веднъж това, което съм казвал и друг път, и вчера дори. Смятам, че измененията тази директива трябва да влязат в силщата едната седмица. Okay. Благодаря и аз. Господин Селикиотес от името на ГОЕ. Благодаря, господин председател. Внесените изменения показват загриженост за евентуалните последици от директивата. И именно за това някои от депутатите отхвърлят напълно директивата. групата е, смята, че предлаганите изменения са недопустими. Ако не се направи оценка на въздействието, които да спазват основните насоки, не може да се върви напред. Според нас директивата манипулира държавите членки при транзакции с трети страни. Европейската комисия се стреми да контролира а, дори а, тези преносни мрежи, които изнасят природен газ към трети страни. Предложението а, цели да заличи правата на държавите членки – и вместо да предлага решение Европейската комисия, тя а, и да предприема инициативи в тази посока а, във връзка с а, осигуряването на енергия, тази директива ще създаде допълнителни проблеми, както по съществуващите инфраструктури, така и по новите преносни мрежи. Някои от тях ще пренасят природен газ към Европейския съюз и силно сме притеснени от перспективите, които разкрива тази директива. И а, накрая, господин председател, обръщам се към вас, като председателстващ нашата комисия. А, моля ви да предприемете инициатива, да окажете натиск върху Турция, така че тя да прекрати незаконните си действия в а, зоната в Кипър. Защото ние говорим за консолидиране на европейския пазар на природен газ, а Турция от много време насам препятства една италианска фирма да навлезе в изключително економическа зона в Кипър което би допринесло да консолидиране на енергийната сигурност на Европейския съюз. Имаш дискусии в съвета по повод на тези незаконни действия от страна Турция, но независимо от това тя продължава да действа в тази посока, така че ние настояваме да се окаже натиск върху Турция за прекратяване на тези незаконни действия. И ви призовавам към това, господин председател, защото няма смисъл днес да обсъждаме консолидиране на енергийната сигурност, когато подобни действия са пред нас. Нещата трябва да се изчистят. Още един въпрос, който е важен за нас. Ще го обсъдим с докладчиците. Бихме искали да се засилят правомощията на Европейската комисия при ситуации. Вчера стана ясно, че трябва да сме горди, т.е. имаме една нормативна база, която създава повече сигурност при кризи. Това е хубаво. Какво ни липсва? Липсва ни това, което има е, е, най-голямата най лобистка в е, тази зала, това, което казвате вие, е много умно. Вие най-голямата най лобистка в а, тази зала, това, което казвате вие, е много умно. Вие казвате, че не бива да има изключения, но тези изключения са ни нужни, защото за да спечелим тази игра, трябва с някои германци, с някои французи. За тази цел политически трябва да спечелим е, играта. И аз съм оптимист. Трябва да играем софт, с отворени карти. Борен пазар. За колегите ни от Източна Европа, бъл- българите са прави, когато се оплакват от е, ситуацията. Пол, поляците имат право, когато се оплакват гърците. А, другите колеги, които се оплакват, също имат право. Така е. Uh, uh Защото вие споменахте поименно. Благодаря. Е, господин Турмес, това е абсолютно неприемливо да дискредитирате едно от най-големите австрийски предприятия, като говорите за а, бандата на Газпром. А, това предприятие не прави нищо лошо. Това е едно предприятие, което е на австрийската борса. А, то се ръководи много добре и не е част от бандата на Газпром. Не може да бъде окачествявано това предприятие. Така, аз не съм лобистка. Аз казвам, че може би трябва да намерим политическо, политическо решение за реакция на руския доставчик. Какво ни трябва? Трябва ни сигурност на доставката, добри цени за потребителите и естествено добре функциониращ газов пазар в Европейския съюз. Това е основната цел. Сега въпросът е дали с тези мерки ще постигнем тази цел най-добре. Yeah, well, I understand that we take care for Да, искаме все пак малко да сме по-спокойни по цялата тема. Господин Пол Рубик, ако може и вие евентуално да правите любе. Австрийци и руснаци са партньори. Става дума за нови инсталации, за нови съоръжения. Австрия е на юг в Европа, а Балтийските републики, Балтийско море е, са в другата част на Европа. Те не са засегнати, че измененията няма да засегнат. А... Както винаги имаме представители от Европейската комисия. Благодаря много на Европейската комисия, генералния директор, нашия енергиен пазар нашия пакет за чиста енергия. Много, много ви благодаря. Всеки енергиен форум и всички въпроси, които са важни от гледна точка на Европейския енергиен съюз. Много, много сте важен. Да, понякога не сме са директор Борхарт. Имате думата. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви за това, че ни давате възможността да коментираме измененията. Че тук няма да се повтарям, защото това го казах миналия път. Искам да се концентрирам върху конкретните индивидуални изменения, които би за това тази сутрин и съжалия отново, че няма оценка на въздействието за това предложение. Нека започна с това, че подчерка на въздействието, не нарушаваме тези правила, тъй като с това предложение се намираме в една много конкретна ситуация за комисията. Вие анализирахте всички важни изменения. Видяхме позицията на комисията по измененията и проекто доклада. Това е чудесно на доклада. Вие се съгласявате и с доста от измененията. Нека въобще. Транспонирането за 3 месеца е ясно е за целия Европейски съюз. Приложението за изключителната економическа зона е необходимо. И това е допълнителен проблем. Но в регламента не бива да насоваваме между съществуващите проекти и тези, които се подготвят. Защото е ясно, че ние ще прилагаме този регламент на нашата територия – Колеги, трябва да обсъдим този въпрос. Как да решим някои конкретни проблеми? Вчера говорихме с представители на ЕНИ. Колеги, искам да ви помоля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 и очакваме българското председателство да представи позицията на съвета, за да започнем тристранните срещи. Може би ще сме готови през април. Благодаря. Our... Това е устен въпрос. Подготвя се резолюция защото вчера за първи път започнахме да говорим за технологиите на споделената счетоводна книга и блок веригите. Има дискусии в другите правилно как Европейският съюз ще се отнесе към тези технологии. Те са много амбициозни. Това е нещо много важно от практическа гледна точка. Няма да говоря за тях. Ще се опитам да упрости данни. Но трябва да имаме децентрализиране в същото време на хардвера. Това ще позволи на потребителите да имат децентрализиран хардвер и данни. Това ще доведе до приложение, ново доверие, чрез премахване на посредничеството. Имаме технологии на споделената цел в резолюцията е, че не става само дума за блок веригите и за биткоините, че особено за някои сектори, като енергетиката – здравеопазването и образованието. Може също така да имаме и по-интелигентна система за гласуване. Регламент за защита на данните. Естествено, трябва да се помисли и за подписи, криптографични подписи и инвестиране в ин, иновациите. Тук трябва някои неща да се доточнят, щитени, трябва да има стандартизация и взаимна оперативност в областта. Тук искам да направя препратка към EFC. Лигите няма да регулират технологиите като такива, трябва да се застъпим за неутралност. Искам да благодаря за доброто сътрудничество, благодаря на, DG, на Генерална дирекция Connect, на представителите на, на университетите, които ми помогнаха ориентирано към бъдещето, много амбициозно досие. и се надявам, че Европа ще стане лидер в премахването на посредничеството. Благодаря, Ева. Благодаря на Ева Кайли за нейната работа по проекто е, резолюцията. Тази сутрин беше последния семинар по тази тема. Това е нова технология, много е много е важно за нас да я разберем. Една нова революция за интернета. Това е хипертехнология. Много очаквания са свързани с блок веригите. И е хубаво да говорим за тези нови. Тази технология трябва да е неутрална, техно... тех... технически неутрална, Смятам, че резолюцията е балансирана, но трябва да мислим за потребителите и в... за комисията ИТРЕ винаги е било важно да имаме нормативна база, която поощрява инова... ще съответства на развитието на тази нова технология. Може да вземем до каква степен се признават цифровите подписи и до каква степен могат да се прилагат криптографските подписи. Биткоините вслед правят се проучвания за практическите приложения – на блок веригите, например в транспорта, здравеопазването, комуникацията към тези технологии и да поощрим инвестициите и иновациите. Приветствам повечето от предложенията, които прави. Това е, е сложна и трудна тема и разбира се в е, нашите и в обществения сектор е, Докладчета спомена а, поземления регистр и други възможности по същия начин и плащанията. Акция е с общия регламент за защита на данните. От наша гледна точка не са чак толкова много, толкова прости нещата от името на нашата политическа група. Така че ще се наистина голям смисъл от това хората физически да отбелязват в върху реална